ще бъдем точни и с само няколко минути закъснение започваме днешното заседание. Както знаете, първата точка по нашия дневен ред, това е предложение за резолюция за напредъката на Турция, годишен доклад 2009 година. Веднага ще дам думата на докладчика, госпожа Омен Райтен. Докладът за сега е на разположение само на английски язик. Днес след обед обаче ще се върнем на въпроса за напредъкът на Турция и преговорите за присъединяване на Турция, когато е, изслушваме господин Баджис, главен преговарящ и министър Турция. Благодаря, колеги. Не всички могат да стават толкова рано, но важното е, че вие, господин председател, сте на време и за това ви казвам, ви благодаря. Това е първият доклад за Турция който ние разглеждаме в този състав на парламента. И това за нас е много важно този напредък да бъде оценен по достоинство. Аз се опитах да го направя заедно с моите сътрудници. Благодаря на колегите за конструктивната помощ и съдействие, които ми оказаха. Тъй като докладът, който представям, смятам, че ще бъде прият, тъй като той е един балансиран документ. Благодаря на комисията. Докладът е резултат не само на е, информацията, с която разполагам, но и на редица е, разговори, които имах и в Брюксел, и в е, Турция. Общо взето се дава една положителна оценка в този конструктивен доклад. Какви са приоритетите? Най-напред в Турция се води широк обществен дебат въпроса за кюрдите – Смятам, че този дебат трябва да бъде насърчаван. Напомням на всички участници в този дебат да участват в него конструктивно. Защото едно са законодателните инициативи и законите, друго е тяхното изпълняване. Разбира се, трябва да се взима предвид, че въпросът е деликатен, е много чувствително е турската общественост към него. Но във всеки случай това е една възможност, която не бива да се пропуска. Това първо. Второ, в сърцевината на процесът за присъединяване на Турция са поставени политическите критерии. Миналата година отчетахме, че напредъкът в това отношение е твърде бавен. Има прияти решения, но а, приложението им не е достатъчно добро. А, тук идва въпросът за правата на жените. Юридическите рамки са добре поставени, но на практика а, става съвсем друго. Тук е необходима промяна в мисленето, промяна в менталитета – но е необходимо е също така и по-добре да се прилага действащото законодателство. Същото въжи и за антикорупционната работа, както и за изтезанията. Прилагането а, на тези критерии а, трябва да се свържи с е, реформа на съдебната система, обществеността трябва да има доверие в безпристрастността на турското правосъдие. Правителството има добра стратегия, която беше осъвременена след разговори с партньорите от Европейския съюз. Надявам се, че правителството и опозицията ще постигнат конкретни резултати по този въпрос. Сега, какви са отрицателните е, страни, отбелязани в доклада? Правата на малцинствените религии. Е, знаете, ние държим много на този въпрос. И това е именно пункт, по който Турция а, а, а, трябва а, е, да направи много. Свободата на словото също. Gegeven opgelegd, maar ook over gesloopte websites. Volgens mij. Знаете, че а, е, има а, е, трудности с а, вебсайти и така нататък. Мисля, че трябва голяма промяна в структурата на медийния пейзаж в Турция. В Турция има големи медийни конгломерати. Големи конгломерати използват медиите, за да защитават собствените си интереси. Тук са необходими също реформи. Трябва да се спомене на правото на стачка и колективното трудово договаряне. Сега за споразуменията с МОД някои от изискванията на Международната организация на труда не са все още включени в турското законодателство. Трябва да е, да е ясно, че, не, че протоколите, които се бе постигнато споразумение, трябва да се прилагат. Същото въжи и за преговорите за Кипър. Но има и положителни страни. Например, сближаването с Армения. Това според мен е исторически шанс. Подписването на споразумението за Набуко също е положителна стъпка. Възобновяването на споразумение за обратно приемане на емигранти, реадмисия, също е положителна страна. Трябва да се спомене нещо и за поляризацията на турското общество в политическо отношение. Много често сме виждали, че движението напред е, се блокира поради липса на консенсус. Това много пъти спъва процеса на модернизация. Турция трябва да се модернизира не само за да се приближи до Европейския съюз, но и за благото на собствените си граждани. И да може да изпълни, е, да използва напълно големия си потенциал. Благодаря, господин председател, и аз Смятам, че ще имаме възможност а, да приемем доклада така, както е представен. Мисля, че по-нататъчни изменения едва ли ще го направят по-ясен. Благодаря, госпожа Омен Ройтен. Thank you. Благодаря за изчерпателния доклад. Сега ще преминем а, към а, обсъждане. Господин Хауит има думата за две минути. И аз искам да поздравя Рия. Доклада е балансиран добра отправна точка. С моя колега и приятел от социалистите ще положим всички усилия за да координираме нещата. Миналата седмица, когато говорихме за стратегията, се оказа, че можем да постигнем консенсус в парламента по отношение на Турция. Господин Брок също излезе някои опасения. Виждаме, че критериите от Копенхаген са отчетени тук. Трябва да има единство не само по отношение на правителството на Турция, но и между политическите партии. Радвам се, че се отчита върховенството на закона Критикуват се глобите, които правителството наложи на някои медии, призовава се за отваряне на енергийната глава. Комисията в своя доклад поздравява Турция за онова, което се случи последната година, но има някои области, в които трябва да се работи и допълнително. По отношение на нашия доклад, два заключителни коментара. На първо място, доклада на комисията се връща назад във времето, търси напредък. Надявам се, че този доклад ще гледа за в бъдещето, ще говори за предизвикателствата, за бъдещия напредък, за напредъка на реформите. Надявам се, че напълно ще успее Турция да поднови процеса на реформи. И на второ място, нека да гледаме нещата реално, независимо от постигнатото и проблемите, свързани с Армения и кюрдите, трябва да се отчете все пак, че има някакъв значителен напредък. Това си е сериозен пробив. Благодаря, господин Хауит. Думата за две минути Карл Ланзлов. Благодаря. Отново виждаме, че имаме един чудесен работен документ. Много ясен, балансиран. Сигурно ще има някои моменти, където, които трябва да се осветлят по-добре, например свободата на словото. Доклада за напредъка на комисията е, говори с много ясен, един с почти недипломатичен език. Парадокс е, че от една страна има открит дебат за доста критични теми, а от друга страна имаме една е, ненадежна правна ситуация, една ситуация в която е, имаме проблеми с основни права, като например религиозните права. Аз искам да направя разлика между демокрация и дипломация. Е, говори се за напредъка по отношение на Армения, но важното е демократическото развитие в страната. И по отношение на дипломацията да кажа още две неща. Най-напред. Е, е, напредъка с Армения. Това е добре. Хубаво е, е да е, отбележим същия напредък и по отношение на приложение на протокола от Анкара. И когато президент Ахмедина Чад се определя като приятел на министър-председателя, това са неща от дипломацията, които не става, от които не става ясно какви са възгледите на турското правителство. Смятам, че имаме един добър работен документ, добър доклад и ще може да работим добре с него. Благодаря, господин Ланс, Лангсторф. Господин Вайкел за две минути. Реснично. Благодаря, господин председател. Представен ни е един чудесен доклад. Дълбоко аналитичен и представен с дипломатичен, дипломатичен език. Разбира се, нас не интересува преди всичко политическата оценка. В това предложение за резолюция имаме добър баланс между фактите, като се има предвид, че Турция е едно сложно многокултурно общество – където съвременността се сблъсква с една дългогодишна традиция. Модернизацията обаче е абсолютно необходима от е, страна на нас, европейските политици. Може да се направи по някои въпроси обаче е отрицателна оценка. И Турция си е, взима бележка от тази оценка. Смятам, че трябва обаче да избягваме такива оценки и не се радвам, че не ги виждам в този доклад. Ще се присъединя към господин Ландор, че трябва да бъдем чувствителни, когато става дума за свободите. Приемаме ги като нещо дадено, когато става дума в Европейския съюз за правата на малцинствата, равноправието на мъжете и жените, свободата на печата и така нататък. И нещо, което се посочва, още нещо, което се посочва в доклада. Турция е наш партньор и в мироопазващи а, инициативи а, и другаде. А, и разбира се, в НАТО, чието член е Турция. Благодаря, господин Вайгъл. А сега господин Малгров за две минути. Благодаря, господин председател. С оглед на краткото време, с което разполагаме, ще говоря само по един аспект от отличния доклад на госпожа Олмен Райтен. Става въпрос за регионалната политика, която турското правителство започна да следва – с оглед на стабилността от последните няколко години. За хората в Европа Турция е страна, която чука на вратата на континента и е постигнала голям напредък, но има и една друга Турция. Това е Турция, която следва своето призвание за водеща страна в Централна Азия. Както ни напомни господин Ламсдорф, отношенията на Турция с страни като Иран, Ирак и Сирия повдигат много въпроси. Например, дали тази стратегия на Турция отговаря на общите политики на Европейския съюз. Така че трябва да бъдем внимателни тук. и освен това да следим, че доклада за напредък на Турция, доклада за напредък по отношение на присъединяването, отговаря на нашите политики и позиции, защото Знаете, че имаше среща между президента на Турция и Ахмадинеджад. Трябва да видим какви ще са последиците от политиката на Турция, която според мен може да бъде определена като неотоманска, Робърт Аткинс. Благодаря, господин председател. Искам да спомена един аспект на този иначе чудесен доклад. Вчера се срещнах с кметът на Фамагуста от Кипър и негови колеги. И докато винаги съм имал някои резерви по отношение на влизането на Турция, нито съм за, нито съм против него, но независимо от това е ясно е, че неостъпчивостта на Турция по отношение на Кипър е така една дълбока рана и което пречи не само на турците, но и на нашите кипърски приятели. Трябва абсолютно ясно да кажем, че сме недоволни, че по този въпрос няма никакъв напредък. Тук там нещо се раздвижва, обаче в общи линии процесът е в застой. И когато разговаряме с турски, гръцки, е, кипърци, те слагат Кипър на първо място, а Турция и Гърция на второ място. Е, като се има преди това, мисля, че от, а, а отношенията ни с а, на турските, им, им с турските кипърци са много добри, общо взето, но необходимо е нещата да а, се решават. А може би трябва да се внесат изменения, за да се по-категорично отправи искане към Турция да не бъде така неотстъпчива по този въпрос. Никозия е единственият разделен столичен град в Европейския съюз, да не кажа в света. Затова приканвам докладчика незабавно да обърне внимание и да усили езика в доклада по този въпрос. Да приеме изменения в този дух. Благодаря, господин Аткинс. А сега колечката Флотър, председателка на делегацията ЕСЕ Турция. Благодаря, господин председател. Благодаря, че давате думата на ръководител на делегацията. Докладът на госпожа Оман Ройтен е една чудесна основа за обсъждане и за работа в комисията. Искам да й благодаря за нейните усилия. Първо, защото докладът още в първият си член и в заключенията много ясно подсочва напредъкът на Турция, насърчава Турция да продължи по същия път, за да може властите в Турция и гражданското общество в Турция да продължат напред. Това е положително. Критериите, копенхагенските критерии тъй като трябва да бъдат почетани, като се има предвид, че нашите доклади винаги се коментират много широко в турската преса. За да се, да се подчертае кои са онези синдикални, граждански и други организации и деци, които работят и на които се дължи този напредък. Затова би било обаче добре да се подчертаят повече нуждата от гарантиране на основните свободи. Не мисля, че би било разумно в петият параграф да казваме конкретни неща за религиозните мълцинства. Докато синдикалните свободи са споменати само в един параграф във връзка с копенхагенските критерии – където става дума за правото на стачка, колективното трудово договаряне и така нататък. Мисля, че тук във връзка с отварянето на съответната глава трябва да се спомене свободата на словото. Защото свободата на словото, както е, е, е, също така основно право, не по-малко основно от синдикалните права или правата на религиозните мълцинства. В обсъждането на доклада а, мисля, че времето ви свърши, госпожо. А, това е дебат. Аз съм председател. А, аз съм председател на делегацията с Турция. Не съм свършил още с това, което искам да кажа. Мисля, че липсва параграф, един абзац за правото на обежище и правата на иммигрантите. Правата на иммигрантите и онези, които търсят обежище. И доколкото е, ние в момента е, ще преговаряме за споразумение за реадмисия, мисля, че това е много важен пропуск. Е, свършвам, свършвам, господин председател. Мисля, че трябва изрично да се спомене перспективата за приемане на Турция в Европейския съюз. Защото вчера говорихме за статута на напреднала държава, който се дава на Марокко, мисля, че движението на Турция напред трябва да се опира на една реална перспектива за присъединяване към Европейския съюз. В рамките на тази перспектива ние можем да бъдем критикувани, че организираме партньорства с, под, под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 είναι θετικές επισημάνσεις για σειρά αρνητικών δεδομένων και πρέπει το Κοινοβούλιο μας να... Благодаря на госпожа Омен Ройтен за обективния доклад, в който се споменават и положителните, и отрицателните страни. Е, за жалост, турските работници все още не, нямат е, правата, които им се полагат. Примерно правото на стачка. Е, армията, военните, не са изцяло под граждански контрол. Отношенията, затоплянето на отношенията с Армения не трябва да бъде а, алиби, а, което да прикрива други слабости. Все още има някои инциденти, особено през последните години. Трябва да се а, всички антидемократични мерки и закони трябва да бъдат оттеглени. Има проблеми с върховенството на закона. По отношение на Кипър, Турция трябва да зачита споразуменията, които е подписала. Тя се е ангажирала да отвори пристанищата си и летищата си за Кипър, нещо, което не направи. Тя се ангажира да допренесе за разрешаване на кипърския проблем, но това се остана само на думи. Това е проблем, който не е само кипърски, това е проблем за цяла Европа. В този смисъл Европейския съюз а, а, като че ли се готви да направи един подарък на Турция, като страна, която все още не зачита основните човешки права. Независимо от това, очевидно, че има напредък, ние виждаме този напредък и ние, а, кипърците, а, а, вижте като съсед какво е положението, обективно положението в Турция, наш съсед и ваш съсед. Омен Ройтер за балансиран и обективен доклад. Ние признаваме напредъка на Турция както в социалната, економическата и в някои политически области. Разбира се, правата на човека с напредъка постигнат с някои от съседните държави. Но аз искам да насоча вниманието ви на две, две точки. също с България има някои така, неща, които трябва да бъдат изяснени, като например по стария ангорски договор и компенсациите за тракийските бежанци. Аз искам Шар Омен, е, Омен Ройтер да помисли също дали не може това да се включи в доклада. Аз се радвам, че заедно с копенхагенските критерии ние отчитаме и критерия интеграционен капацитет на Европейския съюз. Този точка дискутирахме също така по време на дискусията с доклада на господин Албертини. И а, за мен е, поне е обезпокоително когато турски външен министър на посещение в някои балкански държави като например в сараево се показва че османското присъствие в балканския регион е било като много положителен сигнал и като едва ли не че турция се явява патрон на една голяма част от населението на балканския полуостров което не е точно европейската политика или по-точно това население според нас и според мен би трябвало да бъде насочено към Европейския съюз, към интеграция към Европейския съюз, а не към Турция. Благодаря ви много. Onorevole Mavronicolas per due minuti. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε благодаря, господин председател. Бих искал ясно на мой ред да кажа, че а, нашите добросъседски отношения с Турция са много важни. Смятам, че представят ни, ни текст е задоволителен и балансиран. Но Искам да се спра на някои действия на Турция, а, които могат да бъдат разглеждани като признак на добра воля. Става дума за отношенията с Армения и, кур... и кюрдите. Наред с това обаче съществува кипърският въпрос. И трябва да съзнаваме реалните рискове за Кипър да бъде колонизиран от Турция. Мисля, че наш, нашата колежка може да добави едно изречение, с което да се отправи предупреждение срещу всякакви опити за колонизиране на Кипър от Турция. По отношение на Кипър, Турция не е изпълнила нито един от ангажиментите си. В случая с Фамагуста, в разговорите с кмета на Фамагуста, осъзнахме, че става дума за един град призрак, който е град призрак още от 74-та година насам. Необходимо е а, а, анкърския протокол да бъде изпълнен незабавно, а колкото до глава енергетика, трябва да кажа, че абсолютно съм против посоката, в която се върви. Благодаря господин Мавра Николас, Госпожа Боско за две минути. Благодаря, господин председател. Искам те благодаря на госпожа Ройтен за нейната много добра работа. Документът е много добър, балансиран. Искам да говоря за правата на жените. Въпросът е засегнат и мисля, че това е положително. Е, правата на хомосексуалистите също се споменават, но мисля, че трябва да се споменат и връзките с Армения. Те са също споменати. Но това, което всъщност исках да кажа, ситуацията е проблематична и турското правителство е, доказа своя кораж, своята смелост, какво трябва ние да подкрепим. И ние като парламент трябва ясно да кажем, че продължаваме подкрепата си. Важно е и е, да, да обърнем внимание на защитата на правата на християнските общности. Но това е така, но трябва ни е един общ преглед, един общ поглед върху религиозната свобода. Това е основно право, е, което ние като европейци защитаваме, но ни трябва един по-голям, по-общ поглед върху правата на религиозните мълцинства. Е, говореше се за двустранните отношения и за това, че те при преговорите не би трябвало да са пречка, като при Харватия и Словения. Това е засегнато, но Бих искала тук да имам повече информация. Благодаря, госпожо Поскот. Благодаря. Благодаря, господин председател. А, и аз искам да благодаря на а, докладчика, което още един път ни представя един а, изваредно балансиран доклад. Искам да обърна вниманието ви върху два пункта. Първо, анкърския протокол – в миналогодишния доклад мадам Омен Ройтен поиска да се определят срокове за ратифицирането и прилагането на този протокол. В докладът тази година не само, че не се призовава за подобен срок, а дори се казва, че трябва да се отворят преговорите по глава енергетика. Как е възможно, когато ние преговаряме с. Когато се преговаряше с всичките страни членки, може да искаме подобно, подобно нещо. Отваряне на още една глава. Второ, в миналогодишния доклад госпожа Омен Ройтен привлече внимание към внимание, необходимостта да се запази много културният характер на а, турската държава. Този година това нещо не, изи, не фигурира в доклада. Защо? Благодаря, ще бъда съвсем кратък. Нямам нужда от две минути. Исках от името на европейските консерватори и реформисти госпожа Омен Ройтен за този добър, балансиран, всеобхватен доклад, който покрива всички важни области. Искам да насоча вашето внимание към параграф 32 Там посланието може да бъде малко по-подсилено. Мисля си, че постигнатото от Турция е малко разочароващо с оглед на онова, което Турция целеше в отношенията си с Армения и подновяването на отношенията. Подписа се споразумение за подобравяне на отношенията в областта на човешките права между Турция и Армения. Въпреки това, на следващия ден турския министр направи едно изявление, в което каза, че няма да се постигне кой знае какъв напредък, ако не се разреши проблема в Нагорни Карабах. Това е подкрепа за Азербайджан, изява на национализъм. Турция, освен това, доста пари е, изпраща на е, правителството на Азербайджан и мисля, че трябва да имаме по-ясно послание. Трябва да кажем, че турското правителство се отказа от поетите обещания. Така или иначе, съм доволен от доклада. Покриват се всички въпроси, свързани с убийствата на честа, проблемите на хората, гръцката православна семинария и така нататък. Благодаря за доклада. Сега ще приключим с госпожа Пантукова. Господин председател, Доклада на госпожа Омен Ройтен е много дипломатичен. Казва се, че има напредък, споменават се и проблемите. Трябва да се ускорят реформите, да се прилага законодателството, да се зачитат поетите ангажименти. Има един проблем по, проблеми по отношение на свободата на пресата, равенството на половете, ролята на турската армия. Затоплянето между Турция и Армения е положително. Но по отношение на кипърският проблем, Анкара се ангажира да изпълни подписания протокол, но не го прави. Нейни войски в Кипър продължават да са там, дори са пращат подкрепления а става дума за една територия на Европейския съюз. Културното наследство на гръцките кипърци продължава да бъде разграбвано и а, това а, възпрепятства Кипърската република да се развива стопански, тъй като няма достъп а, до пристанищата и летищата, така както беше обещано. Не може. Трябва, става дума за отваряне на нови глав, главви за по енергетиката и околната среда. Е, това едва ли би трябвало да се прави. поздравявам госпожа Омен Ройтен и се надявам, че тя ще отрази нашите забележки. Благодаря. Благодаря, госпожо Пападополус. Благодаря, госпожо Пападополос. Сега, На комисията не повече от 5 минути, ако обичате. Благодаря, господин председател. Няма да имам нужда от цели 5 минути, които ми давате, за да ви кажа оценката на комисията за този доклад. Смятаме, че докладът е много балансиран, по много точен начин отразява положението в Турция. Представени една коректна и точна равносметка за извършеното през изтеклата година и дава някои перспективи по отношение на това, което остава да се прави. В различните области, в които Турция работи. Може би си струва да се включат някои разсъждения по отношение на основните права според нещо, което спомена госпожа Флотър преди малко. Може би, може да се помисли за така едно малко а, а, допълнително балансиране на това, кои на основни свободи са гарантирани и кои не. Това би подобрило текста. Аз ще ви предам а, това, което е, смят, считаме от страна на комисията. Моля, запознайте се с нашето мнение. Но общо взето комисията е, заключава, че ограниченият напредък, постигнат през тази година, не знам дали е така съвсем точно отразен в а, този доклад но във всеки случай доклада е с отлично качество. Поздравявам ви за неговото изготвяне. Благодаря, господин Филори. И за да приключим дебатът, както винаги, ще дам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Аз ще се спра на някои точки, за да може да поставим реперите. В един доклад не могат да се поберат всички подробности, които днес засегнахме. Той все пак е ограничен. България. Е, бе спомената от моя колега. Господин председател, миналата година България бе включена в доклада и за този път се опитах да постигна балансираност в доклада и да бъда критична към неща, които наистина трябва да бъдат критикувани и да осветля положително нещата, където има напредък където ситуацията в турското общество се е подобрила. Такив, такъв напредък има. Това и беше целта на моя доклад. И моля, не нарушавайте тази балансираност на доклада. Сега по отношение на политическите критерии. Винаги съм подчертавала, че сърцевината на сътрудничеството в Европейския съюз се основава на копенхагенските критерии. Важно е да се защитават правата на индивида и правата на колектива да има определена, определен менталитет в обществото. Жалко, че госпожа Флотър не беше в началото на моето изложение, иначе щеше да чуе, че е, говорих много за правата на, е, на стъчкуване. Мога и да стана по-специфична в доклада си. Е, но много е важно, госпожо Флотре, да споменем ясно правата на религиозните мълцинства, а не просто да бъдат споменати в периферията. Надявам се да не изпратите съответно изменение. Освен това, да кажа нещо и за медиите. Господин председател, аз се опитах наистина да представя едно балансирано мнение. Не е нужно човек да взема страна. Аз смятам, че тази група е, Доран групата, наистина е, това, което тя трябва да плати като глоба е доста висока и още нещо, госпожо Боскот. Това, което съм казал за правата на жените, а, това са само примери, няколко числа. Аз мога много още цифри и данни да преведа, но това няма, няма да допренесе до яснота, за, за яснотата на доклада. Кипър. Колегите може би си спомнят, че данната, датата, която бях определила за е, за приложение на протокола от Анкара беше 2009 година. Е, точка 29, е, в точка 28 предлагам една формула, а именно е, там казвам, че протокола трябва да се приложи веднага, незабавно. Предлагам данни за НАТО, за Кипър, ако Турция признае Кипър, всички проблеми са решени. Това се разбира от само себе си. А пък енергийната политика също ще е, бъде регулирана по-добре. И в моя доклад е записано, че се искат в това отношение определени стъпки от турска страна но е, гръцко-кипърската общност също трябва да направи определени стъпки. А, е, турските ни приятели обаче биха направили добре, ако покажат, че имат положителна нагласа. Тогава и преговорите с Кипър ще завършат успешно. Всички знаем това. Ние се ангажираме именно с такива цели. Господин председател, аз е, се спрях на повечето неща, които бяха засегнати. Благодаря на всички за положителната реакция и се надявам през февруари, когато гласуваме доклада, да постигна мнозинство от 99%, защото това ще бъде един ясен сигнал за Турция. Благодаря. Благодаря. Да благодаря им за, на докладчика за нейното заключително изявление, изказване, прецизна както винаги. И така преминаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за размяна на мнение с госпожа Ештън кандидат за върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. В оставащото време до следващата точка искам да използвам времето да кажа някои неща за процедурата. Госпожа Извинявайте, съвсем накратко, господин председател, за по последната точка, за която говорихме. Има ли график е, за внасяне на изменение? Да, е, съвсем сте прав. Срокът за изменение е 15 декември, 12 часа на обед. А това беше важно да се спомене. Благодаря. Връщам се към уводните ми думи, към точка втора от нашия дневен ред. Като се има предвид, че има много искания за изказвания, което значи, че ще ни е необходимо повече време от времето, което ни е отделено от председателския съвет. И като се има предвид, че върховният представител Баронеса Аштан има само два часа времето за изказване е разпределено между групите строго по системата ДОНТ. И затова искам да се извиня на всички вас, за това, че ще трябва много строго да се придържам към тази таблица за изказвания. Така че ако вие надвишите определеното ви време, боя се, че няма да имам друг избор освен да ви взема думата безпрекословно. Сега, след годни думи, бих искал да поканя баронеса Аштон, за да започнем нашето изслушване. Благодаря. Ако обичате, заемете местата си, за да можем да започнем нашата размяна на мнения с а, а, баронеса Аждан. За нас е голямо удоволствие и чест да я приемем днес в нашата комисия само а, съвсем скоро след нейното номиниране, а, което представлява нов етап в, в, в външната политика на Европейския съюз. Комисията а, сега разполага с нови ресурси, нови възможни, а, чрез които 27-те страни да обединят дипломатическите си усилия в политиката на добросъседство, в миро, мирните усилия на Европейския съюз. Всичко това става по силата на влезлият в сила Лисабонски договор. Е, Солана и Бенита Ferrero Валнер, благодарение на направенето до сега от Хавяр Солана и Бенита Фелеро Валнер, на които си струва да благодарим днес. Защото ние градим върху това, което беше направено до сега. И затова, това, госпожо Аштън, бихме искали, разбира се, вашето назначение като заместник председател на комисията и върховен представител да съвпадне с. А, утвърждаването на новата комисия. Разбирам, че и вие бихте искал същото. Както е известно, ратифицирането на Лисабонския договор се забави доста време, което доведе до известно закъснение и в другите назначения, така че институционното равновесие, което предвижда договора, сега в момента действа на практика за първи път. За да имаме един ползатворен дебат през едните два часа за предизвикателствата, при които сме изправени – Ще кажа няколко думи в самото начало. Държавите членки, техните е, ръководители решиха да назначат на този пост член на Европейската комисия, до тогавашен е член на Европейската комисия. Това е един признак на приемственост. а, вие като а, комисар не един път сте показвали своето уважение към Европейският парламент и аз се надявам, че на новия пост вие ще продължите да отделяте същото внимание и по същият начин внимателно ще се вслушвате в Европейският парламент. През следващите няколко седмици вие ще се заемете с създаването на Европейската служба за външно-политическо действие. Европейският парламент ще трябва да бъде консултиран по всички въпроси във връзка с тази служба. Това са институционните аспекти, които споменах и преди малко. Вярвам, че нашата комисия по външна политика ще бъде консултирана, че ние ще участваме пълноценно в, на всички етапи, включително и в законодателните предложения. А сега бих искал да ви дам думата, както вече а, е, предупредих членовете на комисията. Те, те ще ограничат времето си на говорене. Моля ви и вие а, е, се ограничете в рамките на 5 минути. Имате думата, госпожо. Господин председател, уважаеми членове на парламента, на първо място сърдечни благодарности за огромната привилегия да говоря днес пред вас. Много се зарадвах, когато споменахте, че се отчита факта, че аз уважавах парламента и по време на предишната си работа. Уверявам ви, че ще идвам тук при вас и за в бъдеще, доколкото е възможно. Искам да кажа, освен това, че в рамките на комисията по промишленост, която работих преди и всъщност в рамките на Целият парламент аз отговарях на всякакви въпроси, затова когато искате да ми задавате въпроси от някакъв характер, независимо какъв е той, можете да го правите. Вчера беше невероятен ден, защото Лисабонския договор влезе в сила. Аз празнувах заедно с колегите. Аз обещавам в качеството си на върховен представител да зачитам интересите на Европейския съюз и на всички държави членки. Очаквам с нетърпение работата с външните министри на всички 27 държави членки, с всички колеги в институциите, с колегите от комисията, когато тя стъпи в длъжност и аз стана нейн заместник председател – Днес можем да говорим за това как най-добре да се развие това отношение между институциите. Готова съм да работя с вас по един прагматичен и открит начин. Знам, че моя опит в това отношение не е достатъчно голям, но пък зад гърба си имам 28 години на работа, в която винаги съм се стремила да търся консенсус, да хвърлям мостове и се надявам, че опита ми, особено от последната година, ще ми помогне много. Когато погледнем трудната последна година ще видим, че най-добре се работи, когато създаваме доверие, когато хвърляме мостове. По този начин държим съдбата в ръцете си. Трябва да говорим с хора, които могат да слушат и могат да говорят, могат да учат, но могат и да обучават. По време на своята кариера като министър на правосъдието, като министър във Великобритания, като човек, който е работи в сферата на здравеопазването и като комисар по въпросите на търговията, съм натрупала необходимия опит. Отношенията с Русия ще бъдат фокус, фокуса за напред Много се радвам, когато получих този пост, много се радвах, но видяхте, че през онази нощ бях и леко очудена. Искам да има последователност във външната политика. Искам да отчита направеното от Хавиер Солана и Бенита Фереро Валднер. Те постигнаха много за Съюза. Не искам да отнемам повече от времето, защото знам, че имате много въпроси. Нека да кажа само следното. Имаме стабилна репутация в света, възоснова на целите, които всички ние обичаме и целите, които защитаваме ние, вие и 27-те държави членки. Имаме много трудности пред себе си, но има много неща, с които може да сме горди. Ние сме 500 милиона души, ние сме най-големия донор на хуманитарна помощ в света но работим заедно и трябва да направим още, за да може да имаме още по-голяма тежест в целия свят. Така че пред нас има възможности. Има възможности да обединим света около себе си, да обединим различните части на света в пъстрия пъзъл, който те представляват. През следващите няколко седмици ще работя по предложението за службата за външни действия, ще използвам опита на съвета и на комисията, за да може да изградим една нова дипломатическа служба, която ще е от допълнителна полза за държавите членки и която ще представлява нещо уникално по своя състав. Благодаря. Благодаря. Тези уводни думи са добро предзнаменование за нашия дебат. Сега давам по две минути на, е, за въпроси. Първо господин Сала Франка, координатор на ЕНП. Благодаря, господин председател. От името на ЕНП искам да ви поздравя за вашето назначение. Благодаря, че така бързо се явихте в нашата комисия. През януари ще имате достатъчно време да разгледате нашите въпроси, внимателно да ги разгледате и да ни отговорите. Но това, което ние искаме да чуем от вас сега, е дали сте готова през този преходен период да включите изцяло парламента във вашите усилия, като се имат предвид правомощията, които ни дават а, ни дава договора. Освен това ни интересува кои служби по развитието ще бъдат пряко подчинени на вас и кои ще останат на подчинение на комисията. И къде е, ще бъде разположена тази служба в сградата на Европейската комисия или сградата на съвета? Ние не искаме обязателно всички да спират, пират на улицата и да се обръщат след вас. Искаме една а, а, служба на нашата обща външна политика и политика за сигурност, които са ефективни. Надяваме се, че ще постигнете това. Призоваваме да работите с убеждение, с визия. Призоваваме ви да бъдете а, лоялна към институциите. И накрая искам да попитам, какво мислите за факта, че 27-те страни членки не можаха да се съгласат единодушно за да подкрепят кандидатура за а, председател на а, Генералната асамблея на ОНЕ. Благодаря ви, господин Салафранка. Благодаря, че спазихте времето. Сега господин а, Вигенин за две минути. Председател, уважаема госпожо Аштън, от името на групата на социалистите и демократите ви приветствам заседателната зала на Европейския парламент за първ път в качеството ви на върховен представител по външната политика и заместник-председател на Европейската комисия. Един пост с два компонента, които ние разглеждаме като единни и неделими. Независимо, от истинското изслушване Комисията по външна политика ще се проведе през януари, Вярвам, че днешната дискусия ще бъде много важна с оглед вашата работа до гласуването на състава на новата Европейска комисия. Фактът, че във втория ви работен ден вие сте в Европейския парламент, показва ясно вашите намерения да сътрудничите тясно с нас, с този орган, който е единствения пряко избран от гражданите на Европейския съюз. Това е важен знак, защото договорът от Лисабон, който е в сила вече втори ден, освен че създаде вашия пост, разшири значително и правомощията на Европейския парламент. В следващите седмици и месеци вие ще бъдете подложена на натиск от различни страни и посоки, защото позицията ви в системата на европейските институции е нова и първа ще имате отговорности да изпълните със съдържание и да я позиционирате по-ясно в координатната система между правителствен и общностен подход. Не е нужно да споменавам къде са нашите предпочитания –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 E Какво ще направи Европейският съюз и как Европейският съюз смята да даде нови сили на диалогът за човешки права, демокрация и така нататък. Благодаря господин Вигенин. А сега давам думата на координаторката на групата Алде, госпожа Нейц за две минути. Господин председател, госпожо върховен представител, когато вие получихте на назначението си, имаше снимки и една снимка беше разпространена в целия свят. Четирима човека, които бяха много горди, Барозо в средата, Херман фан Ромпой, председател на съвета и от другата страна бяхте вие. Всички излъчвахте гордост. Добре, но тази композиция не съответства на стойността на тяхната функция, но това показва, че председателствата, ротиращите председателства и председателството на комисията продължават да преследват своите цели, но вие трябвате в то, трябва в този лабиринт да намерите своя път и да постигате вашите цели. Как смятате да го направите това? За да няма проблеми. И още нещо за службата по външна политика. През април най-късно съвета ще се изкаже по вашето предложение. И как ще изглежда всичко? Трябва, всъщност, трябва да го обсъдите с нас. Това е първата възможност да получим една дипломатическа служба в Европа за първи път и парламентът трябва също да е много предпазлив. Как бихте искали да формулирате всичко това? Каква е вашата представа? Благодаря, госпожо Неца. А сега координаторката на Зелените, госпожа Луначек, две минути. Благодаря, господин председател. Баронеса Аштън, от името на Зелените и Европейския свободен алианс искам да ви приветствам тук. Благодаря ви за това, че споделяте вашите мисли с нас. Европа има нужда от едно общо лице, което да е единно навън и навътре и да обедини фрагментираната политика за сигурност по отношение на превенция и преодоляване на конфликта. Трябва ни да, да защитаваме общите, общностните интереси и да преодолеем националните си интереси, както това беше е, по време на, кри... на, на войната с Ирак. Е, госпожо Аштен, как смятате да осигурите вашата работа да не ви направи една удължена ръка на, британски, на, на британското правителство. Надявам се това обаче да ви се отдаде. Е, политиката за сигурност и отбрана за нея отговарят различни комисари. Как смятате да осъществите съгласуваността навън и навътре? Например, една реформа на ООН в средносрочна и дългосрочна перспектива. Каква е вашата перспектива за това? И още един въпрос за Балканите. В Босна е, нещата са много затлачени. Какво ще направите, за да намерите в Босна решение, за да намерим възможност за интеграция? И Косово. Какво смятате да направите? Е, смятате ли да защитите е, визовата либерализация, както реши това парламента или не? Благодаря. Благодаря, госпожо Луначек. Госпожо Ештен, моля, имате 5 минути за отговор. Благодаря, господин председател. В рамките на 5 минути ще се опитам да съм кратка. Господин Салафранка, благодаря ви за добрите пожелания. Справо споменавате връзката, която искам да имам с парламента. Нека да кажа, че искам да уважавам договора и парламента в най-голяма степен. Как ще проработят нашите отношения, зависи само от нас. Ние трябва да определим. Аз трябваше да прочета договора и трябваше да разбера как действа институционалната система на Европейския съюз. Никога не съм се опитвала да пренебрегна ролята на парламента. Трябва да дискутираме обаче как да се осъществяват нашите отношения. По отношение на трафика между различните части на света, не искам да го спирам. Трябва обаче понякога да говорим с висок, ясен глас понякога с поти глас, за да казваме какви са нашите цели, кое защитаваме и да казваме, че искаме да направим нещата по-добри. По отношение на генералния секретарят на ООН и несъгласието. Не е очудващо, че 27 държави членки имат различни гледни точки. Една от трудностите пред мен е да работя с тези 27 държави членки и да определим най-общите ни места, общите ни знаменатели. По отношение на другите въпроси и Русия, аз бях на среща на върха в Стокхолм. Президента Медведев заяви интересни неща относно подхода към Русия искаме да се приближим до Русия, искаме да говорим по въпросите свързани с сигурността, трябва да продължим и по други теми, като човешките права, върховенството на закона. По всички тези въпроси трябва да продължим да говорим с Русия. Вече, както казах, съм имала възможността да чуя позицията на Русия в качеството си на комисар за търговията чух позицията на министър-председателя на Русия, не само на комисаря, на министъра по търговията на Русия. Благодаря и на групата на АЛДЕ. Всъщност, аз не знаех къде се намирам, когато се правеше онази снимка. Днес след обед ще отида в Мадрид, ще се срещна с министър-председателя на Испания, с организаторите на бъдещото председателство. Ще обсъди с тях важни неща. Важно е да използваме енергията на председателствата на ротационен принцип. Трябва да използваме възможностите на ротацията по възможно най-разумен начин. Знам, че много можем да спечелим от това. Нямам никакви съмнения относно способността си да работя в тясна връзка с колегите, но естествено не трябва да забравям и моето място в тези отношения. По отношение на службата за външни действия, много планове имам, много неща трябва да лансираме, за да може да намерим правилното си място в света. Госпожа Лунчек, вие сте гласа на обединението. Аз няма да съм просто едно продължение на британското правителство. Аз съм избрана от 27 държави членки и се надявам, че моите действия ще отразяват общата позиция на Европейския съюз. В моята страна ме познават като проевропейка и се радвам, че имам такъв имидж. По отношение на ООН ролята на върховния представител е да говори от името на 27-те, когато има поразумение между всички нас по отношение на Босна. Много дискусии се ръководят по отношение на споразумението Берлин плюс, но има още много работа по отношение на Косово и диалога за визите. Дебатите в момента се провеждат, има още работа. Благодаря. Но искам да ви помоля да се придържаме всички към времето. А сега господин Тено като следващ говорител. Господин председател, госпожо Аждан, аз бях обвинен от една ваша колега, че съм против това жена да стане върховен представител. Това е глупост. Аз се интересувам от вашият опит и от готовността ви да изпълнявате тази работа. Много уважавах Бенита Фереро Уолнер, която беше много... Кавиер Солана беше външен министр и генерален секретар на НАТО преди да дойде тук. Тук в тази комисия има няколко бивши външни министри, които биха свършили чудесна група. Така че моята дума, моята група е кара е, европейски консерватори и реформисти. Исках да знаят е, как мислите, защо мислите вие, че сте квалифицирана за да свършите работа е, на този пост. Искам да попитам как ще предотвратим намесата на руското правителство в предстоящите предстоящите избори в Украина и каква ще е ролята на Крим по отношение на Нагорно Карабах във връзка с воинствените изявления на Азербайджан. Какво мислите? И е разумно ли е, Турция да настоява а, за а, резолюция, разрешаване на диспута като предварително условие? А по отношение на а, африканският рок, какво може да направи Европейския съюз? Подкрепяте ли? порното създаване на военен център на обща външна политика и политика за сигурност тук в Брюксел и накрая ще може ли да се противопоставите на усилията на британските профсъюзи да предотвратят търговско споразумение между Европейския съюз и Колумбия? Благодаря, господин Танок. А сега координатора на кое е госпожа Льозин. Да. И аз ви поздравявам от името на Европейския парламент и веднага преминавам към моите въпроси. До април 2010 година трябва да е ясна организационната структура на службата. Шведското председателство предлага да има една организация, независимо от, от комисията и съвета. Но е, комисията би могла да има, да изразява определени мнения по дадени въпроси. Дали това не е възможно за демократизиране на службата? Всъщност, каква е вашата визия? По отношение на концепцията за дипломатическата служба, е, ще има, може би, неравномерно разпределение на тежестите между определените отделните държави членки. Е, как вие виждате този евентуален дефицит на демокрация? И един конкретен въпрос за Сомалия. Има информация, че за бъдеще си е, Сомалия ще бъде включена в инструмента за финансова подкрепа. Това означава, че е, в моментното правителство ще бъде подкрепено, но то все повече прилага шарията и а, нарушава правата на жените. Искам да ви попитам дали е това, ко което Европейския съюз смята като стабилизация в дадена страна. Имате право за предлагане на проекто бюджета, как смятате да използвате това свое право? Как смятате и каква е вашата визия за разходите в военната сфера? Как смятате да разходвате своя бюджет? Дали може да се вземат решенията с квалифицирано мнозинство и как Европейския парламент може да дава своите мнения по въпросите за финансите. Благодаря, казва председателят и сега за Ефте. Господин Господин Банамам, Баронес Аштън, разбирам, че обичате научната фантастика, особено един сериал, който се казва Доктор Ху по BBC. Като доктора в този сериал, чрез една машина на времето, вие се появихте тук от никъде. Затова искам да ви попитам какво смятате за вашето минало и за вашето бъдеще. Няма съмнение, че имате качества, но бихте ли пояснили, когато бяхте ковчежник на организацията ЦНД в Великобритания, организацията за ядрено разоръжаване между 80-та и 92 година, дали получавахте пари от Съветския съюз? Взимали ли сте пари и от други страни от комунистическия блок, комунистически държави, факта, че вие бяхте ковчежник на тази организация, когато тя отказваше да спомене който и да било свой донор, създава проблеми. Генералният секретар на тази организация публично оповести, че тази организация е била финансирана от КГБ и 44% от средствата за организацията не могат да бъдат проследени. Вие, както всички нас тук имахте нещастието да живеете по време на комунизма, само, че си мисля, че по отношение на Организацията за ядрено разоръжаване всички ние имаме нужда от ясен отговор. Благодаря. От името на независимите, господин Матлерен. Две минути. Благодаря, господин председател. Имахме много въпроси от британски депутати. Наистина, аз очаквам е, ясни отговори, госпожо Ещен. Имам още един въпрос. <clears throat> Вие ще работите за 27 държави членки с 27 различни концепции за политика и то за външна политика. Столицата на една втора палестинска държава като Иерусалем. Това не би могло да стане. Как смятате да решите този проблем при външната политика? Аз също участвам в дипломатическите преговори. Може ли да направите понякога избор, когато е трудно? Как стои въпроса и с малките страни? Благодаря. Благодаря, Медлен. Госпожо Ещен, Виждам, че е, ще е трудно да отговорите на всички въпроси за 5 минути, защото буквално сте бомбардирани с въпроси, но е, и тук сигурно ще докажете свое, своите качества. You, Благодаря, господин председател. Ще направя всичко, което е посредите ми. Господин Танок, вие питате защо аз трябва да бъда на този пост. Това е защото 27 ръководители ме поканиха може да не съм вашият е, избор, но съм тук. Ще направя всичко възможно, за да а, си свърша работата колкото мога по-добре. По отношение на опит и квалификации, а, а, признавам, че тук има хора, които имат огромен външополитически опит. Ще се опитам да се опра на този опит. Надявам се, че ще ми, те ще ми помогнат в моята работа но мисля, че уменията, които притежавам, са ум, уместни а, е, за този пост. По отношение на Украина имаше разговори между министър-председателя на Украина а, е, и а, е, руския президент. Не знам какъв е техният изход, а, защото а, знаем, че изборите са труден период, но те са знак на демокрация. А по другите ви въпроси за различните региони, не мога да отговоря на всички. По отношение на, на адмирал Хадсън, трябва да работим повече с Африканският съюз, да подготвим следващата среща на върха в Африка. Необходими са ни нови инициативи. Вече генерал Лики ме осведоми по някои от тези въпроси по отношение на свободна, договора за свободна търговия с Колумбия. Там съществуват въпроси за а, човешките права. А, разбира се, винаги е по-хубаво да работим с няколко, наместо да се изолираме. По отношение на а, външната служба, дипломатическата служба, тя ще бъде ли независима от комисията, аз предпочитам да е така. но има постановки в договора. Ние много внимателно ще изпълняваме Лисабонския договор. Доста време беше необходимо за неговото приемане. Колкото до създаването на новата служба, ще консултирам всички и по-малките страни членки, включително нещо, което някой спомена. Абсолютно ключово значение има да участват и малките страни и в дипломатическата служба, и в цялата ни работа. Вече а, имах, а, обядвах заедно с 27-те члена на Корепер и а, бъдете уверени, че всички те ще участват в а, а, работата. А, за Сомалия бих искала да кажа нещо повече. Цифрите за бюджета не знам а, на изуст. Господин Кабелман, Хубаво беше, е, че споделихме по чаша шампанско в Женева. Вие бяхте е, достатъчно любезен да ме предупредите какво ще ме питате. Е, разумно е да, бъде, да ми се зададат такива въпроси. Коя съм всъщност аз? Но знаете, че 90, 82 година е доста отдалечена във времето. Не съм взимала пряко пари от никоя комунистическа страна. Винаги съм била член на Лейбористската партия кампанията за ядрено разоръжаване беше базирана върху нашите тогавашни убеждения. 40% това беше, не беше фактически. Аз тогава възложих одита. Парите бяха събирани в кофи по демонстра... от демонстрации, по ъглите на улиците от наши самишленици мисля, че работата, която вършихме, беше важна. Не мога да ви, не мога да ви кажа откъде идват всичките пари, а, нито кой е слагал пари в кофите. А, надявам се следващия път да ми зададете външно, въпроси в областта на външната политика. 27 възгледа за външната политика. Така е. Но ще се опитаме да гарантираме единството на нашата външнополитическа работа, на нашата външна политика. Ако вземем за пример Косово, не всички страни членки подкрепят нашата мисия там. Но а, работ, да работим с а, страните членки, примерно по търговка, търговският портфел. Аз имам а, опит там, но всяка страна има свои интереси, различен профил, Трудно е да се съчетаят те, но усилията са необходими. Това, което ние правихме, ще продължим да правим. Благодаря. Благодаря, госпожо Аштън. И сега стигаме до третата група въпроси. Ще имаме по една минута за въпрос. И за това предлагам всички предварителни уводни думи да изоставите и направо да говорите по същество. Благодаря, госпожо Аштън. Искам да ви попитам как виждате бъдещето на трансатлантическите отношения, както в политическо отношение, така и в военно положение. Има ли трудности в и къде са по-големите трудности? В политическото сътрудничество с нашите трансатлантически партньори или в военното сътрудничество? Как виждате нашето бъдещо, развитието на това партньорство? Какво мислите за Република Молдова? Една страна, която е проевропейска, в сегашното правителство е такова, той иска да бъде партньор на Европейския съюз. Това може да бъде един тест за нашата източна политика. Благодаря. Сега господин Хауит за една минута. Поздравления за номинацията, госпожо Аштън. Аз искам да попитам пък вие каква допълнителна полза ще имате за държавите членки на Европейския съюз. И аз искам да задам въпрос относно трансатлантическите отношения. Не съм сигурен дали с оглед на вашата скромност вие ще се опишете като европейския вариант на Хилър и Клинтън, но така или иначе искам да ви поздравя. Вие сте готова да работите с Хилари Клинтън на равна нога. Какви могат да бъдат отношенията с САЩ? Какви уроци сте извлекли относно отношенията ни до сега? Как може да има един по-широк диалог с САЩ? И накрая, тъй като аз и ние сме от една и съща страна за някои хора, ще търсите ли хармония в отношенията с САЩ на всяка цена? Сайрус Волски за една минута. Първо искам да ви поздравя, Леди Ашдън, за вашето избиране и очакваме за една пълноценна обща външна политика и политика за сигурност под вашето ръководство. Първо, колко важно е за вас източното партньорство и как възнамерявате да го провеждате? Как възнамерявате да бъдат запазени интересите и на Европейския съюз, и на нашите източни съседи, а не на някой друг? Втория ми въпрос е за енергийната сигурност. Тя е част от външната политика. Освен енергийната политика, ние бихме искали да имаме външна политика в областта на енергетиката, която да се провежда от външно-политическата служба в рамките на Лисабонския договор. Как възнамерявате да направите това? Ще бъде ли енергийната политика част от външната политика на Европейския съюз? И как ще прилагате принципите на енергийната харта? Трето, за Русия как възнамерявате да съчетаете е, борбата за човешки права, външната политика и економическите и политически интереси на Европейския съюз? И четвърто, прекъсва го председателят, не може да даде четвъртият си въпрос. Господин Гуалтери, една минута. Благодаря, госпожо Ештен в първите 10 години на общата политика, външна политика и политика за сигурност имаме 27 а, мисии, имаме различни оп... ме... инструменти за управление на кризи. Но е, имахме, оточнихме не само различни структури, но успяхме да изпълним тази политика със съдържание, което пренесохме и на други международни, в международни органи. Вие говорихте за уважението си към Европейския парламент. Как смятате да формулирате е, тези отношения, когато става дума за политиката на сигурност и отбрана и външната политика в контекста на НАТО и в контекста на международни, други международни организации. Благодаря. Госпожо Ещен, сега имате само 4 минути. Ще успеете ли? Ще положа всички усилия. Колегите обаче не трябва да забравят, че няма да мога да говоря в такива подробности. Трансатлантически отношения. Двама души говориха по този въпрос. Прави сте, че работата, която извърших в Трансатлантическия съвет е, е от опит е, за мен. Аз Говорих по телефона вече с госпожа Клинтън. Срещнахме се, това ще е първата, беше първата от редица срещи. По отношение на стратегическото партньорство, то е много важно. По много теми сме на една позиция, по други теми се различаваме. Ще положим всички усилия с госпожа Клинтън да защитим аз интересите на Европейския съюз, тя тези на САЩ. По отношение на Молдова, господин Переда, това източно партньорство ще е изключително важно за нашата работа. Вече проведох дебати по темата не само с колегата Фереро Валднер, но и с други колеги ще говоря. Госпожа Фереро Валднер, знаете, че ще поеме търговията. Господин Сариош Волски, източното партньорство, е изключително важно по отношение на енергийната сигурност. Това е част от диалога, който провеждаме така или иначе. Прав сте. и за комисията и целите на нейната работа и за целите на широкия диалог енергийната сигурност ще бъде един от основните въпроси. Трябва да сме наясно. По отношение на Русия, по време на среща на върха в Стокхолм, всички въпроси, за които вие говорихте, бяха повдигнати човешките права, диалога, който трябва да имаме с Русия, задълбочаването и укрепването на това отношение погледа към бъдещето. Сигурна съм, че ще успеем да укрепим този диалог в следващите месеци и години. Това е изключително важно за нас. Не чух четвъртия ви въпрос, защото председателя ви прекъсна. Ще го задете лично, ако пожелаете, разбира се. Господин или госпожа Голотера, извинете, имената още не ги знам. Не мога да дам окончателен отговор, но това, което вие подчертахте е нещо изключително важно. Вече съм започнала редица срещи, в които участват всички ключови лица, свързани с нашите мироопазващи и военни операции. Вчера имах такава среща по отношение на НАТО. Аз ще участвам на една среща на НАТО четвъртък и петък тази седмица. Надявам се, че с генералния секретар ще започнем началото на един важен диалог за бъдещето. Благодаря, госпожа Ещен. Спазихте времето. Благодаря. Четвъртия блок, госпожа Вайтере. уважаема е, е, леди Аштън, след е, нахлуването на руски войски в Грузия през 2008 година. Над 135 000 души трябваше да избягат от жилищата си, родните места. Като върховен представител, как възнамерявате да се борите с това нарушение на човешките права? Второ, енергийната политика се използва като инструмент на външната политика. Какво смятате да направите, за да може да интересите на някои членки на Европейския съюз да не бъдат в противоречие с общата енергийна политика на Съюза? И трето, като се има предвид, че се припокриват вашите задължения като заместник председател на комисията и върховен представител, как възнамерявате да се справяте с случаите, когато има противоречиви възгледи от тези две страни. Моля, колеги, задавайте само един въпрос, защото ако се опитате да зададете повече въпроси, няма да може да се впишете в рамките на една минута, пък и Лейди Ашдан няма да има възможност да отговори на повече въпроси в рамките на 5 минути. Благодаря. Баронеса Аштън, Казахте нещо относно стратегическите приоритети за службата за външни действия. Обаче ще включите ли насърчаването на ценностите на Европейския съюз? Ще търсите ли търсене на премахване на смъртното заказание, налагане на върховенството на закона, подобряване на човешките права. Освен това, съгласна ли сте с президента Обама, че сигурността на света е заложена на карта и ако това е така, каква трябва да бъде ролята на Съюза и на неговите държави членки? Благодаря, господин Уотсън. За една минута госпожа Янако. Благодаря, господин председател. Добре дошла а, на леди Аштън в нашата комисия. С влизането в сила на Лисабонския договор, ние се изпълни желанието ние да имам, говорим с един глас във външната политика. И искам да ви задам един въпрос и да ми отговорите с да или не. Правата на човека ще бъдат ли за вас предварително условие за добри отношения с всички страни в света и особено с африканските страни, които Европейския съюз финансира. Благодаря, госпожо Тенако. Господин Ревчек за една минута. Баронеса Аштан, първият въпрос за Китай. Как мислите, че Европейския съюз трябва да балансира нуждата от стратегическо партньорство с Китай по глобални въпроси, като търговията, борба с бедността, борба с измененията в климата, неразпространение на ядрени оръжия и така нататък, с притесненията си относно ситуацията, относно човешките права и политиките на Китай в някои развиващи се страни, най-вече в Африка. Втория ми въпрос. В Иран президент Ахмадинеджад миналата неделя обяви решението си за изграждането на 10 нови площадки за обогатяване на Иран. Това решение дойде веднага след резолюцията на Международната асоциация по ядрена енергетика, която порица Исламската република. Според вас, какви стъпки трябва да предприемем, за да накараме Иран да се съобразява с задълженията си? наложени от многостранните и многобройни резолюции на съвета за сигурност на ОНЕ, освен това какво трябва да направим за ситуацията на хората в Иран, студентите и така нататък. Госпожа Аштан сега ще има 4 минути да отговори. Още един път благодаря. За въпроса на госпожа Ведера, въпроса за Грузия. Мисля, че реагирахме достатъчно бързо и ефективно миналата година. Вие сега повдигате един по-широк въпрос за човешките права там. човешките права изобщо, както господин Уотсън каза, трябва да бъдат част от нашата политика. Те трябва да бъдат е, в е, сърцето на, на подхода, който възприемаме. Ясно е, е че заместник председателят на комисията ще действа на своето ниво. Не, не мисля, че ще има някаква трудност. Както виждате, и ротационното председателство сега работеше на екипния принцип, когато това беше необходимо, така ще работим и ние. Сега, господин Уотсън, след като съм посетила делегациите на комисията в целия свят, а, трябва да кажа, че трябва да се намери това, което е уникално и това, което ни различава. За да може е, Европейския съюз да говори с един, е, единен глас с тези страни, е, дали това разбира се не може да бъде едно и също за всичките страни. Но трябва да имаме една служба, външполитическа служба, която е уникална и различна от всичко до сегашно. Колкото за Афганистан, искаме да работим в тясно сътрудничество във всички области, включително ЮПОЛ, смятаме, че той ще допренесе не само в Афганистан, но искаме да допренесе по този начин и в други части на света. Сигурно съм, че това ще бъде една от дискусиите, които ще имаме в най-скоро време с нашите трансатлантически партньори. На въпроса, на който искате да ви говоря с да или не, не може да има подобен отговор. Защото ако, абсолютно необходимо е ние да разбираме къде можем да помогнем а, на страните да се включат в диалог а, чрез отношенията, които имаме с тях и къде е най-добре да се каже, а, не може да имаме диалог, докато нещата не се променят. И тук става дума за един, една цяла гама от различни страни. Знам, че възгледите по този въпрос са различни. И сега, днес не може да решим как да подходим към този въпрос. Мисля обаче, че трябва да обясняваме а, нашите позиции а, по а, въпроса за правата на човека. Сега, колкото за Китай, вече а, председателствах а, на диалога на високо равнище с Китай, а, когато бях а, в Женева като комисар по въпроса на търговията също имах възможност да разговарям. Мисля, че нашите отношения с Китай е от важно стратегическо значение. Така важно, както и нашите отношения с Съединените щати. Разговарях с министър на търговията, с заместник министър-председателя Дван Шишан и с външният министър ще продължат разговорите и контактите. Трябва да имаме отношения активни не само с Китай, но и с Африка, за да може да помогнем за развитието на африканските страни. Разбира се, съжалявам за решението на Иран. Тук трябва да покажем единство. Мисля, че вече световната общност е единна в реакцията си по отношение на това решение на иранското правителство. Мисля, че трябва да намерим решение чрез преговори на проблема с Иран, но трябва да мислим и за санкции. Благодаря, леди Аштън. Сега минаваме към петият кръг въпроси. Първо госпожа Лохдила. Говорихме за Иран и за атомната програма. Това е добре, но искам да кажете какви са вашите бъдещи планове за е, връзките между Европейския съюз и Иран. Е, може да се използва потенциала на гражданското общество да, там. А, хубаво е, че няма иранска атомна програма. Хубаво е, че е, Имаме договор за неразпространение за атомното оръжие. Искам да ви помоля да споделите какви са вашите планове от, за политиката на Европейския съюз в тази област. Благодаря. Господин. Господин Ван Орден за една минута. Леди Аштън, с оглед на факта, че вашата номинация в крайна сметка беше издигната от министър-председател на Великобритания и неговите приятели, когато си тръгне британското правителство, ще подадете ли вие оставка? На второ място, британският министър-председател каза, че има британски войски в Афганистан, за да може улицата на Великобритания да са по-безопасни. Какво означава това на практика, когато по нашите улици често незаконно се движат граждани на Ирак, Афганистан, Сомалия, това са страни инкубатори на тероризъм. По отношение на правителството на Шри-Ланка, как ще гарантирате економическото възстановяване след 30 години тероризъм? Благодаря господин Ван Оден за една минута, господин Ковачек. Благодаря, господин председател. Госпожо Аштън, искам и аз да ви поздравя за вашето назначение. Искам да попитам, как възнамерявате да координирате работата си по общата външна политика и политика за сигурност с комисарите, които също имат политически елементи в своите ресори? примерно за развитие, международната, а, а, а, хуманитарна помощ и така нататък. И как ще взаимодействате с тези комисари, как те ще взаимодействат бъдещата дипломатическа служба? Възнамалявате ли да създадете а, някаква работна група в а, колегиума на комисията? и ще бъдат ли уточнени различните задачи на комисарите още от началото или те постепенно ще еволюират а, с процеса на работата? А, благодаря, а, господин Ковачев. А сега за една минута на госпожа Муцниц. Благодаря, госпожо Аштън. Радвам се като жена с прогресивни възгледи за вашата номинация. Имаме стратегия за Афганистан и утре ще се срещнат външните министри в Брюксел. Вие вече казахте, че имате, че си пожелавате на обща позиция на Европейския съюз. Има и една конференция, назначена за 28 декември, където ще стават ще става дума също за една общностна политика спрямо Афганистан. И ние се радваме за успехите на Аталанта, но това не е устойчиво решение. И въпросът тук е как смятате да е, намерите устойчиво решение за Сомалия, за водите там и за мореплаването в тези води. И мисля, че загубихме малко от поглед е, тези аспекти. Благодаря, господин председател. Попитайте ме за гражданското общество в Иран. А това е много важен аспект от нашата външна политика. В пъзела на нашите от външно-политически отношения. Те, разбира се, имат различни аспекти, политически, понякога военни, почти винаги е, стопански. И е, тези е, отношения протичат не само чрез мен, но и чрез парламентарните контакти, външните министри на страните членки. Така че ние в известен смисъл ще усилим този диалог. Е, колкото до договор за неразпространение на ядените оръжия, още а, е, не, не знам как ще прилагаме по-нататък този договор. Господин Ван Орден, а, а, радвам се, че мислихте, че на край време се е сетил министър-председателя да ме предложи. Бих искал да кажа, че вашият лидер на консерваторите беше един от първите, които ме поздрави. И аз с много радост приех неговото поздравление. Няма да си подавам оставката, ако се смени правителството в Великобритания. Много се радвам, че той ме приветства моето назначение так, толкова топло. А, дали лебристите са в опозиция или на власт, аз ще продължавам да работя по същия начин. Аз съм а, британски, бях, бях британски комисар на всички британци и вредата ми ще бъде отворена за вас, както за всички останали. Колкото до имиграционната политика, не е сега времето и мястото, нито пък аз трябва да отговоря на този въпрос за Шри-Ланка. Разговарях с него по този въпрос. ГСП Плюс има своите критерии и ценности, към кои, които трябва да се зачитат. И аз а, ще продължа да настоявам да използваме тези критерии. Диалогът ще продължи. Ще видим а, какво ще стане в бъдеще. Господин Ковачев, как ще работи комисията? Аз няма да нареждам на комисарите кой какво да прави, но ще работим заедно с моите колеги, които отговарят за развитието, за промишлеността, по въпроси за измененията в климата. Надявам се да можем да работим съвместно като екип, така ще можем да постигнем повече. Очаквам а, а, с нетърпение тази наша обща работа. Дали ще има някаква работна група? А, моята а, задача е очевидно междуинституционна, но няма такава група да създавам. Ще работя с моите колеги комисари в най-тесно сътрудничество. Благодаря за вашите любезни думи, госпожо. <clears throat> Срещите с, на, на НАТО, конференция на 28 януари, всички други тези срещи са неща, които ще мога да обсъждам с колегите в Европейския съюз, пък и извън него а, там ще обсъдим и въпроса за Афганистан. А, както казах и по-рано, много важно е а, да имаме а, инициативи а, за Сомалия, възприяти заедно с а, африканските държави и то инициативи за самата Сомалия, за територията на Сомалия, не само опазване на морските съдища. Благодаря, Лейди Аштън. Е, сега имаме председателите на подкомисии и на други комисии. Започваме с госпожа Халкола, председател на подкомисия по човешки права. Минута и половина. Леди Аштън, струва ми се, че вашия опит би бил от полза за насърчаването на човешките права в целия свят. Не съм сигурна обаче какво имахте предвид, когато казахте, че тихата дипломация ще е от полза за човешките права. Когато става въпрос за защитниците на тези права, понякога техният живот е заложен на карта и в случай като Китай, например, трябва да се говори с много силен глас. Благодаря. Благодаря, госпожа Халтела. Сега призовавам председателя на подкомисията по сигурност и отбрана, господин Данжан. Благодаря, господин председател. Поздравявам ви, Лейди Аштън, за вашата номинация. Един практически въпрос. Вие ще бъдете на чело на дипломатическата служба на Европейския съюз, която има основно значение за нашата обща външна политика и за политика за сигурност. А, а, значи, вашата а, служба ще интегрира максимален инструментариум за изпълнение на тези задачи. Инструментариум, който до сега беше в комисията, в секретарята на съвета. това става дума и за граждански и военни а, инструменти. Искам да попитам как възнамерявате да организирате тази служба и да съчетаете тези различни измерения. Второ, нашата европейската политика за сигурност и отбрана. Как възнамерявате да решите проблемите, които непрекъснато се сблъска Европейския съюз в провеждането на своите операции зад граница? Проблемите са проблеми на финансиране, е, те са многогодишни, е, проблеми скрият в многогодишния бюджет и бих искал да зная как вие възнамерявате да преодолеете тези трудности. Благодаря. Благодаря. А, а сега а, председателят на комисията по, по развитието. Господин Дива, благодаря господин председател. Всъщност баронеса Аштан е на един много горещ и труден пост. Поздравления в коментарите си до сега баронеса Аштън защитава интересите на Ап Холанд. Как обаче ще работите за премахване на бедността. Освен това, може ли да потвърдите, че виждате ролята си като представител на всички 27 държави членки? Как ще работите с предвидения за комисар в областта на развитието господин Пи Балкс? Благодаря. За минута и половина сега госпожа Москардини, която представлява Комисията по международна търговия. Благодаря, госпожо. Бе, е, госпожо Веронесо. Ние ви желаем успех във вашата работа. Що се отнася до ръководството на делегациите? На комисията в трети страни, а това е също част от вашата работа. Може би трябва да е, помислите как точно ще организирате външно-търговските представителства. Как трябва да бъдат представени е, е посолствата в трети страни? Ще има ли повече служители от комисията и от Европейския парламент, които изпълняват функции в тези посолства. Освен това, вие трябва да контролирате повече, да няма дъмпинг и да няма възможности за фалшифициране. Защото виждаме но такива подобни проблеми с нашите търговски проблем, партньори извън Европа. А в същото време трябва да става дума и за защита на човешките права, но и за защита на една определена свобода в търговията. Благодаря. Е, всеки имаше минута и половина, за това вие, госпожо Ештен, получавате една минута. Благодаря, много сте щедър. Въпросът за тихата дипломация и човешките права. Опитвах се да направя разлика, когато използвах тази фраза. Не, не необходимо е, значи, винаги да имаме така някакво самоходно его, а, което а, а, да участва. А, много пъти извън светлината на прожекторите е по-лесно да се намери решение на въпросите. Тези, които са следили работата ми, мисля, са установили, че когато е необходимо, трябва наистина да работим извън светлината на прожекторите а, с така наречената тиха дипломация. А, както казвам, аз имам в това отношение известен опит. А, а, мисля, че сте напълно прав. А, а, Европейската а, агенция за поотбрана вече съществува. Много отношения тя има успехи, но е необходимо още много да се направи за сътрудничество и с други агенции, с комисията, с агенцията по въпросите на космоса и така нататък. Всички, които участват в тази институции, трябва да преосмислят стратегическите цели и как да се работи за тяхното постигане. Предимството на този подход е, че ще можем да видим какъв искаме да бъде стратегическият резултат, резултата към който се стремим. Господин Дева, мисля, че въпросът ви се отнася до две неща. Първо, развитието да не загуби своя глас. И второ, въпреки, че ние обединяваме усилията си в Европейския съюз, и то по отношение на страни, къде, за които развитието е особено важно, онези от Комисията по развитие винаги трябва да допринасят а, измерение развитие към нашата работа. А, трябва да имаме една по-широка картина на нашите отношения а, с външ нашите партньори. Като търговски комисар по въпрос на търговията знам това. Тук значи, въпросите на развитието, въпросите вървят заедно с въпросите на сигурността, с редица други въпроси. Не може да се развиват економиката тези страни без да се отчитат всички тези аспекти. Госпожа Москадини, във външната, външполитическата служба искам най-добрите, блестящите умове, независимо от къде идват. Има подобни а, кадри във всички делегации и е, разбира се, ние ще ги използваме. Права сте да повдигнете този въпрос. И а, е, през вашите пътувания вие може да ми давате информация, където а, е, смятате, че според вас нашата работа е най-успешна и къде има още неща, които трябва да се направят. Благодаря, а, леди Ашдон. Седми блок въпроси, господин Страсер за една минута. Добре дошла, госпожо Аштън. И поздравление за номинацията. Желаем ви всичко хубаво. Искам да се върна на трансатлантическите връзки и за, къ, за отношението към щатите, особено по отношение на сигурността. Това е важно. Това е необходимо не само от 11 септември насам, но това е основен въпрос на едно добро партньорство. Но а, това, което прави все по-голяма загриженост при гражданите и при парламентаристите е опазването на личните данни. Има определени правила, а, например 10 долара, долара а, което струва влизане в щатите преценка и обработка на данните на пасажирите. Искам да разбера вашето мнение по тези въпроси. Благодаря, господин Штрасер, за една минута. О, Йоланд. Благодаря. Сърдечно добре дошла на госпожа Върховния представител. Аз чух Омен, извинявайте. Госпожа Ойоланте. Благодаря. Господин председател Баронеса Аштън, моя въпрос е свързан с конфликта между Русия и Грузия. Искам да зная какво вие като върховен представител планирате да направите, за да може след 5 години да не сме в същото положение, в което сме сега. Най-вече в Нагорни Карабахи и в Приднестровието какво ще направите, за да може Южна Осетия да се присъедини към останалата част от територията на Грузия. Какво можеше да направи Европейския съюз, за да избегне конфликта? Знаем, че той можеше да се избегне. В Грузия положението е изключително чувствително и деликатно. Може ли да накарате Русия да пусне независими наблюдатели в окупираните територии на Южна Осетия и Абхазия? Благодаря, госпожо Ойланд. Господин Парецкис. Благодаря, господин председател. Споделяте ли а, възгледът на американският президент Обама за един свят без ядрено оръжие? какво може да направи Европейския съюз за постигането на тази цел. И като слушам вашите отговори, имам впечатление, че колкото по-сложни въпроси ви се задават, толкова по-добре отговаряте. Затова искам да ви задам един пряк въпрос. Какви са според вас шансовете на Турция да се присъедини към Европейския съюз, примерно след 10-15 години? Благодаря. Благодаря, господин Палекис. Сега госпожа Оман Ройтен. Сега. Вече ми е ред. Отново добре дошла. Втория ми въпрос. В един от отговорите, който ни дадохте, ни убеждавахте, че сте комисар на Великобритания, но един общ европейски комисар няма националност. Когато пътувате в целия свят, вие в крайна сметка ще представяте нашите общи ценности, както са включени в Европейската харта за правата на човека. Само, че Великобритания има клауза за неучастие по тази харта. Колко силно може да защитавате тази харта, защото по силата на Лисабонския договор ние поискахме от вас да ратифицирате тази харта. Доколко ще защитавате хартата? Благодаря, госпожо Оман Ройтен. Сега госпожа Върховния представител за 4 минути има възможност да отговори. Благодаря, господин Страсен. Пак питате за трансатлантическите отношения и по-специално за защитата на личните данни. Очевидно, комисарят Жак Баро работи по този въпрос в подробности. Доколкото си спомням, имахме много добър диалог с парламента по този въпрос. По това време бях е, министър в британското правителство по време на британското редакционно председателство. Обсъждахме въпросите за сигурността на личните данни в рамките на този процес на обмяна на имената на пътниците. Не съм компетентна да отговоря в подробници, но въпросът е важен. Благодаря ви, че го повдигате. Госпожа Ожелан, за Грузия. Сега не мога с подробности да ви отговоря какво трябва да направим там. Напълно разумно а, вие така емоционално призовавате за две неща – първо, че трябва да водим а, диалог, не трябва да забравяме проблемите. А, независимо от това, че първоначалният конфликт е отшумял. Необходимо е да имаме един по-активен диалог в бъдеще. През идните месеци а, ще споделя с вас възгледите по този въпрос, но не мога да го направя още от втория ден – без да се запозная с диалозите, които са водили моите предшественици и членовете на парламента, включително, господин Царески, за безядрен свят. Благодаря, че подигнахте този въпрос. Мисля, че е, безядреният свят е стремеж на всички граждани на света, на всички хора по света, но това е един процес, който е извънредно сложен. А президентът Обама изложи американската позиция по този въпрос. Питате ме за Турция. Последния път, когато се занимавах този въпрос, разбирам, че има 33 глави. Е, Търки, Турция е затворила една глава, приключила една глава. Става въпрос за разширяването изобщо. Него го разглежда съвета и въпросът е как ще развиват нашите отношения с Търново. Вече до, с Тур, Турция. Вече доста време мина. А, само една глава е приключена. Това ви така дава представа за мащабите на времето. Аз не, си, не исках да кажа, че съм британски комисар като такъв. Исках да кажа, че съм от Великобритания. Аз съм европейка, нямам националност и отношението към моята работа е като европейка. Разбира се, аз съм горда с корените си, но аз съм горда, че съм европейка и е, по този начин ще работя. И в този контекст е, участвам всички страни членки да участват е, активно в този процес. Относно хартата, какво ще кажете? Мислих, че отговорих, като казах, че мисли, искам всички страни не, имаше въпрос за хартата и подписването на конвенцията. Бихте ли го повторили? Да, точният ми въпрос беше следният. Попитах ви как ще може да защитавате хартата на човешките права. И второ, и как ще осигурите напредък за подписване на Европейската конвенция по човешките права. Мисля вече, че ясно казах, че а, конкретните подробности за това как ще стане това, ще ви бъдат съобщени по-късно. Но още в правата си като комисар по въпросата за търговията се уверих колко важни са правата на човека. Но аз като върховен представител ще защитавам един европейски възглед по тези въпроси, не британски. Благодаря, госп... леди Аштън. А сега а, господин Боск, госпожа Боскър за една минута. Благодаря, госпожо Ещен. Поздравление за вашата номинация. И аз като председателка на Централноамериканската делегация се искам да попитам за ролята на човешките права при едно е, евентуално споразумение за асоциация, евентуално и на второ място кризата в Хондурас. Дали може Европа да играе ръководна роля? Именно в този контекст, в е, сътрудничеството с, с е, средноамериканските държави. И на трето място доклада Голдстон. Как смятате, че може да се приложи този доклад и какви последствия виждате? Благодаря, госпожо Баскот. Една минута за колегата Лансбергерс. Благодаря. Уважаема госпожо, в Съюза продължаваме да хвалим европейската солидарност, но тази мантра все повече и повече се отдалечава от реалността. Виждате, че сега Русия ще строи един газопровод в Северно море с подкрепата на Германия, без подкрепата на всички държави членки. Това става чрез грубо пренебрегване на специалната резолюция на Европейския парламент. Има нулеви гаранции за нашето население, освен това не се отчитат проблемите на околната среда. В краткосрочен план обаче газопровода ще бъде защитаван от руската флота. Вече имаше учения в тази връзка. Какво смятате вие, госпожо? Може ли тази морално деструктивна ситуация да бъде поддържана и занапред или трябва да бъде включена тя като приоритет във вашия дневен ред? Благодаря. За една минута Думата е на колегата Качин. Благодаря, господин председател. Благодаря. Баронеса Аштан. Босна и Херцеговина има много трудна история и бъдещето е още несигурност. Имаме върховен представител в Сараево, но вие искате да го освободите. Защо да не може Босна да се присъедини към Европейския съюз? В крайна сметка, днес имаме един съюз, който беше общност само до преди години и ние насърчавахме интеграцията все повече и повече, застигнем до тук. Мисля, че не трябва да закриваме службата на върховния представител в Босна и Херцеговина, защото поради това босненците не искат да инвестират в политиката на бъдеще, съвместна за всички етноси там. Мисля, че трябва да стабилизираме чрез поста на върховния представител Босния и Херцеговина и да насърчаваме европейски начинания на цялата и територия. Благодаря. Господин Петърле за една минута. Благодаря. Баронеса Аштън. Двете роли много ви отиват, между другото. Поздравления! Моя въпрос е следния. Какви са вашите приоритети за укрепване на ролята на Европейския съюз в света? Каква е важността според вас на междукултурния диалог? Сега по отношение на предисторията на нещата. Преди 20 години Словения получи своята независимост. Когато започнахме пътя към независимостта, ни казваха, че сме некомпетентни, че никога няма да може да станем европейска страна. Това казваха опитни експерти. Тогава беше така. Толкова по предисторията на нещата. Добре, така стигаме до края на въпросите. Връщаме ви топката, Леди Аштън. 4 минути. Благодаря, господин председател. По въпроса за преговорите с Централна Америка, и е, споразуменията за регионална интеграция. Съгласна съм с вас. Има възможности да използваме тези споразумения, за да подкрепим регионалната интеграция. Не всякакъв вид интеграция, но онази, която е необходима на тези страни. Колкото за Хондурас, мисля, че имаше парламентарна делегация там, която или е още там, или вече се връща. Идната седмица ще имаме обсъждане по въпроса за Хондурас. Хондурас. Не е необходимо сега да ви обяснявам до къде са стигнали нещата. Колкото до Близкият изток. Вече съм започнала да мисля и то много внимателно по този въпрос. Тревожа се много за хуманитарното положение, особено в Газа – в петък вечер имах видео конференция с членовете на четворката, които бяха в Иерусалим, за да уточним позициите си. Не трябва да позволяваме връщане назад. Трябва да оценим какво е постигнато по пътната карта, по пътният лист. Европейския съюз ще направи всичко възможно за това. Господин Ван Бергис емоционална и важна реч. Няма да ви дам обаче точен отговор на, на един въпрос, който е толкова сложен. Въпрос, който, по който ще има различни мнения не само тук, но и навсякъде. Ще ви кажа, че сега разбирам подробностите по-добре. Работя с моите колеги, не само от страните членки, но и от комисията и съм сигурна, че има възможност да разговаряме по този въпрос. Колкото до службата на върховният представител в Босна, предлагате, че да укрепим, да засилим мандата на нашия върховен представител там. Ясно е, че работата на Карл Билт и цялата инициатива 5 плюс 2 трябва да се разгледат внимателно как да продължим от тук нататък. Имам своите опасения. Виждам, че и вие имате такива. Вече съм започнала да разговарям с Карл Билт и с неговите американски партньори, за да видим как можем най-добре да гарантираме стабилност в тази част на света. Съзнавам значението на тази работа. Благодаря. Извинявайте, забрави въпроса на господин Питър. Извинете ме, моля приоритетите на Европейския съюз и на междукултурния диалог. Предполагам, че имате предвид нашата способност да разговаряме с различни култури и различни граждански общества в целия свят. Ако това е, което имате предвид, то е извънредно важно. Разбира се, особено важна тук е ролята на парламента. Ние не правим достатъчно много, за да насърчаваме този вид диалог. Много важно е, е да гарантираме разбираемостта между нас, разбирането между нас и нашите партньори, независимо от политическите трудности. но необходимо е и да представяме ясно нашите възгледи възоснова на ценностите, по които всички сме съгласни. Благодаря, Лейди Аштън. И сега стигаме до деветият кръг въпроси. За една минута давам думата на първият представител. Искам да ви аз искам да ви поздравя с вашата номинация. Въпросът ми е за Бразилия. Бразилия се развива много добре економически, но тя има роля и на международната сцена. А, имаше среща между министър-председателите на Иран и Бразилия. Смятате ли, че Бразилия ще продължава да играе още по-голяма роля или може да поеме по-голяма роля в процесите в Близкия изток и в отношенията си с Иран? И смятате ли, че Латинска Америка също с... поемат роля в по-голяма роля в дипломатическия живот. И тук правя а, препратка към президент Лула. Grazie onorevole Chrysler. La parola al collega Kelam per un minuto. Uh, uh, Госпожо Върховен председател, Лисабонският договор е вече на два дни. Вече няма може да има извинения за който и да било да страни от нашата външна, обща външна политика и политика за сигурност. Как мислите да водите убедителна външна политика с трети страни, като се преодолее билатерализмът в тези отношения. Трябва да кажа, че не сме доволни от сегашното положение в Грузия. Споразуменията не се изпълняват, представителите на ООН не са допускани в териториите на сепаратистите. Трябва да бъдем по-решителни и по-взискателни там. Благодаря, господин Келъм. А сега господин Мауро. Госпожо Ашта, вашата номинация всъщност е резултат на логика, а, която господин Берозо нари, нарича общностно мислене. Е, искам да разбера как функционира една такава логика. Всъщност, вие представлявате едно правителство, което е изпращало е, войници в Ирак. Как ще се отнасяте към държави, които не са сторили това? И това са две различни позиции. Е, как ще намерите европейското измерение между тях? Освен това, ново... отношенията ви с новоизбрания президент на Хондурас – на трето място, имаше във вашата страна политически а, убийства, които вероятно бяха направени от а, с, руски от, от руснаци. Как смятате, че ще се развиват отношенията с Русия? Яком Суари има думата за една минута. Благодаря. Вие ще бъдете сега публичното лице на Европейския съюз. Ще имаме и телефонен номер на Европейският е, върховен представител. За жените в целия свят вашето назначаване ще бъде особено важно. Какво ще направите, за да се подобри положението на жените в целия свят? Искам да ви питам и за Арктика ключов, ключов район. Знаете, че Арктика се открива и се превръща в едно Елдорадо на петролни и газови залежи. Обаче Европейския съюз не членува в Арктическия съвет. Как смятате Европейския съюз да се намеси в политиката по отношение на Арктика? Благодаря. А сега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 казахте, че тихата дипломация не винаги трябва да се прилага за въпросите свързани с човешките права. Това е добре. Искам да ви попитам обаче за Беларус. Какво смятате за тази страна? Там няма свободни медии, няма свободни политически затворници. Въобще налага се един затвор на съвестта. Какво трябва да направи Европейския съюз за подобряване на ситуацията. Какво смятате относно предложението на Русия да участва в източното партньорство, освен това? Благодаря. Благодаря, господин Гжип. Мога да отговоря много кратко. Поставени бяха въпроси, които може би няма да могат да получат отговор поради краткото време. СРД. Е по отношение на компетенциите на тази служба, по външна политика, географско разпределение или друго. И дали политиката за добросъседство ще е в нейните компетенции. Организациите на организацията на бюрото на тази служба? Ще има ли едно единно бюро или ще има две различни бюра с представители на съвета и комисията? Имате 5 минути на разположение. Вашата щедрост не познава граници. Добрата новина е, че това е първия път, когато разменяме мнения, така че не разполагам с подробности по всички тези въпроси, но така или иначе ще се върнем към всички тези теми. Надявам се, това няма да е еднократно. По първия въпрос за Бразилия и Салса Марин, аз знаете, че бях комисар по въпросите на търговията. Проведохме срещи с президент Лула по тези теми. Той има ясна позиция, само че има избори през октомври. Трябва да видим как ще се промени позицията на Бразилия с оглед на това. Бразилия приема една роля на разумния принцип, но нека да видим какво ще стане след изборите. Господин Калан, двустранният характер на действията на Европейския съюз с трети страни. Аз искам да използваме за основа отношенията на държавите членки с трети страни. Някои държави членки имат история на стотици години на тесни културни, исторически връзки с трети страни. Така че това е нещо полезно, не е бреме. Не е отговорност. Идеята е да не се нарушава този баланс, а по-скоро да се надгради над съществуващото. Ролята на Европейския съюз, независимо дали става въпрос за координиране на държавите членки или за предоставянето на определени услуги, е важна и на нея се гледа с уважение. Трябва да видим кое работи най-добре и да го използваме. По отношение на определени страни, много колеги ги споменаха. Грузия, например, беше спомената много пъти. Искам да кажа, че днес се опитвам да разбера от вас къде трябва да поставя ударението. Много ви благодаря за това, че споменавате конкретни примери, защото аз имам много голям портфейл, имам много отговорности. Дневният ред ще е изключително натворен, затова трябва да видя къде най-добре да концентрирам ресурсите, с които разполагам. Това е изключително полезно. Не мога да дам подробности по всички теми, защото всъщност миналия четвъртък разбрах, че ще получа този пост Опитах се да запълня празнотите, но още много празни места остават. Благодаря ви за това, че ми казвате къде трябва да концентрираме усилията си. Господин Мари, вие говорите за Ирак и разликата на стратегиите, политическите стратегии в рамките на държавите членки. Нека да поговоря за моята страна. Важно е да се съгради независимо от различния подход на страните, така наречения стратегически подход на Европейския съюз. Държавите членки са изключително различни исторически, политически, културно и така нататък. Вие отразявате тези разлики, но аз ще се опитам стратегически да обединя онова, което ни свързва. И ще се опитам да го накарам да проработи. Не винаги имаме споразумения, но Комисията по външни работи, на която ще бъда председател, ще е, ми даде възможност да обединя начина по който действат различните държави членки, тъй като те са отделни индивидуалности и идват с своето мнение, но ние трябва да използваме най-доброто от позициите. Това не е нещо отрицателно, задължително. Моя колега и добър приятел Дейвид Милибанд определено ще казва каква е позицията на Великобритания. Това не е моя работа. Благодаря за коментара, свързан с жените. По отношение на жените, господин Мауро, господин Мауро иска думата. Аз ви попитах дали новоизбрания президент на Хондорас, ще, дали, е, ще го признаете? Европейския съюз има този е, телефонен номер, за който говори Кисенджер. Това е вашия телефонен номер ли? Казах, че ще има дебата в съвета по общи въпроси следващата седмица. Извинявам се, ако не сте ме чули, но това беше моят отговор. Аз всъщност го дадох по отношение на темата за жените и ролята на жените. Много може да се каже, нямаме време за това. Искам да кажа, че съм горда, че съм жена на този пост. Това ще окаже влияние върху начина по който работя, разбира се. Моята същност, всъщност, ще окаже влияние. Винаги може да обсъждаме различни теми в рамките на следващите ни срещи. По отношение на организацията на службата за външни дейности ще има една служба, един център, един на офис, ще има един екип. Моя офис ще бъде в сградата на комисията по две прости причини. Защо? Защото знам къде е кафето, а т.е. знам как функционира тази сграда, няма нужда да се тревожа за логистични проблеми. Освен това, това ми дава възможност да не съм в сградата, защото екипа, който ще отговаря пред заместник-председателя на комисията, ще се справя с много други въпроси и аз така ще имам време да не съм в сградата, ще мога като върховен представител да работя по теми, които изискват да съм извън Европейския съюз и извън сградата в частност. Господин председател, зададохте въпроса относно географските и тематичните приоритети. Още не съм взела своето решение. Важно е да се опитаме да видим къде има силни, успешни делегации на Европейския съюз, да видим кое ги прави успешни. Трябва да използваме опита всичко, с което разполагаме до сега, това ще бъде отразено в структурата на новата организация. Така ще изпълним най-добре задачите си. Трябва да използваме онова, което вече съществува, да включим на едно място различните елементи, Можем да разгледаме въпроси като търговията, развитието, както каза госпожа Москардини, да видим как най-добре можем да съчетаем всички тези елементи. Това ще е моя първи приоритет и аз самата мисля да се ангажирам с тази задача. В диалог с парламента, естествено, нека да наблюдаваме заедно какво вършат колегите сега стигаме до последният кръг въпроси с госпожа Прорера за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Всичко хубаво, госпожо Ештен. Един въпрос. Да Политиката с развиващите се страни е нещо много важно също и по отношение на контрола на иммиграцията. Ние не може е, да боравим само с строги закони и полиция. Трябва да създадем демократични условия и в тези а, е, страни, за да могат и те да се развиват едни благоприятни економически и политически условия тогава имиграцията няма да е въпрос на необходимост, на нужда. Това обаче означава, че трябва да имаме е, съответните средства и мерки, така че парите, е, които ние изпращаме на тези страни, да стигнат е, и да постигнат своите цели, с малко бюрокрация да се преодолее корупцията. Само по този начин може да контролираме нелегалната емиграция. Тази, това сътрудничество с съответните правителства е тема и за навъншната политика. Какво вие ще направите в тази област? Благодаря, господин Провера. Забравяйте да кажа, че вие сте не само депутат, но и заместник-председател на службата по, на комисията по външна политика. Благодаря, господин председател. Искам да задам два въпроса на Лейди Ашлен. Първият въпрос е следният. Как възнамерявате да реагирате спрямо факта, че има все повече нарушения на международното право. И много често сме изправени пред свършени факти. Войната в Афганистан, войната в Ирак, Косово. Но международното право има своето значение и за решаване на проблемите в Турция, и за решаване на кипърския въпрос. Това е първият ми въпрос за международното право. Вторият ми въпрос е относно общата позиция на Европейския съюз прямо Куба. Въпреки, че ООН е, и си, много други държави осъдиха ембаргото на САЩ спрямо Куба, но Европейският съюз продължава а, да поддържа режим на ембарго спрямо тази страна. Благодаря, благодаря господин Ангоракис. Господин Колан. Благодаря. Госпожа Аштън. Като а, гледам а, вашата биография, се питам какъв образ ще придобие външната политика на Европейския съюз. Разочарован съм също така, че не отговорихте на въпроса на а, господин Ландбергис. Тръбопроводът а, Северен поток е много важен за редица страни в Европейския съюз. Бихте ли ни казали кога ще може да отговорите на този въпрос? Смятате ли, че планът Саркози за Грузия – е изпълнен или не. И ще присъствате ли на предстоящата среща на върха между Европейския съюз и Украина? И като се има предвид новите правомощия на Европейският парламент, съгласно новия договор, ще дадете ли възможност на наши депутати да присъстват на срещите на върха с Русия? Това са много важни въпроси за нас и може би ще бъдете любезна да дойдете пак в Комисията по външни работи. Тъй като съм малко загрижен. Въпреки, че разбирам, че е само, това е само втория ви ден, два втория ви ден в тази служба, но съм тревожен от това, че не сте в състояние да отговорите на много от въпросите, които ви се задават. Благодаря, господин Коман. Госпожа Плакнера. Вашата задача е сега да съградите службата по външна политика. За момента вие нямате опит в класическата международна дипломация, въпреки че отговаряхте много дипломатично. Европейския съюз няма дипломация. Сега това е плюс и минус. Ние го разглеждаме като плюс, като шанс, защото по този начин може да се освободим от, от, от дипломацията на 19 век е да създадем една дипломация на 21 век. Това означава да не работим с концепции взети от това или онова е, чекмече, а да работим с, един модер... с едно модерно управление на кризи, на проблеми. Трябва да сте оригинална и аз съм е, малко чудена, шокирана съм, че това, че тази служба ще даде добавена стойност за държавите членки, а според мен тя трябва да даде добавена стойност за гражданите. Ние бихме искали да чуем вашата визия за Европейския съюз в света и чакаме да ни дадете отчет за вашите проекти в е, бъдеще. Вие, ние получихме текста от вчера за е, срещите ви с е, различни ваши партньори, но тук нямаше никаква дума за Европейския парламент. А, въпреки това ние се радваме за бъдещото ни сътрудничество. Благодаря. Минута и половина, господин Лангсторф. Благодаря. Е, Перонеса е, Ештън. Е, е, депутатите от нашата комисия можаха да е, си създадат впечатление за вас, а Всъщност в момента е, се намираме в една правно, правна неяснота по отношение на отношенията на службата с комисията и парламента, но за това ще има и едно изслушване през януари. А, ние смятахме, ние нямахме никакви а, специални представи по отношение на организацията на службата или пък на бюджета, но наистина през януари ще очакваме конкретни отговори и с удоволствие бихме ги приели и в писмен вид. Много ви моля, не чакайте до април. Един прецизен въпрос по отношение на а, службата. Как смятате да процедирате? А, дали ще съвместявате две служби под една шапка или пък ще работите по два а, метода а, за двете служби? Говорихте за инициативи и приоритети от наша страна. Може би едно такова предложение. Много е важно представителството пред Обединените нации. То да бъде ах, а, е, укрепено. Благодаря, господин Лангсторф. Думата има с минута и половина господин Свобода. Господин. Господин Свобода, много от нашите въпроси бяха по-скоро послания и аз мисля да продължа в същия дух. По отношение на Русия очакваме прагматична политика, но трябва да сте твърда относно демокрацията и човешките права. По отношение на Северен поток може да го критикувате, но това си е проект който е приоритетен за Европейския съюз. На второ място имаме нужда от силно сътрудничество с САЩ По отношение на ядреното разоръжаване, моята група е много доволна относно проявения ангажимент. Продължете започнатото, защото сме убедени в правотата на нещата. По отношение на човешките права трябва да ги комбинирате във външната политика, както казахте, и по отношение на сътрудничеството с Европейския парламент. Очакваме то да се задълбочи. Сигурни сме за това. Сега ви виждаме пред нас, но когато за бъдеще дойдете тук, не трябва да стоите на страната на съвета, на местата за съвета тук, а да стоите на местата за комисията, защото за нас сте комисар. Ако го направите, ще е изключително добро. Благодаря, уважаеми господин на Свобода. Господин Брок за минута и 30. Госпожо заместник, председател на комисията. Вие имате едно портфолио, което е ново за вас и същевременно трябва да започнете една нова работа. Това е една херкулесовска задача, пред която сте поставени. И е, ви поздравявам за смелостта. Аз се зарадвах, когато разбрах, че вие ще работите в комисията. Но Всъщност разбрах, че това ще е главно за е, кафето, заради кафето и заради заместването на председателя. Иначе ще работите в съвета извън сградата. Но вие знаете ли, че една голяма част от вашата работа е, резултира от общностната политика и е под компетенциите на комисията и, това, и с това не се изчерпват само заместването на председателя. Мисля, че това е важно. Освен това, не става дума само за сътрудничество с Европейския парламент. Това, че сте ни забравили в пресъобщението си не е толкова трагично, но вие трябва да се отчитате пред парламента като съместник председателя на комисията. Това е изискване. И това, което каза госпожа Брантнер, е, външната служба, в службата за външната работа е добавена стойност не за държавите членки, а за общите ни европейски стойности. Мисля, че тук има малко недоразумение, когато сте говорили с ваши колеги. И през януари надяваме се да чуем и нещо допълнително за изглаждането на тези недоразумения. Нещо в тази посока. Благодаря ви. Госпожа, ще ми имате думата. Ние сме много добре във времето и сега отново ще бъда щедър и имате 8 минути за отговор. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател, мисля, че направихте много интересен анализ на въпросите, които са причините за незаконната иммиграция. И е, това, което споменахте за работата в Аталанта, има и толкова много аспекти на нашата политика. Опитваме се да се борим не само с симптомите, а, но също и с е, корените на проблема. И е, таков е, такова е моето мислене. Опитваме се да обединим нашите усилия. Защото трябва да защитаваме нашите ценности. Това значи демокрацията. Това е демокрацията. Това значи да се даде възможност на хората свободно, да, спокойно да работят, да развиват економиката си, да пращат децата си на училище и така нататък именно към това ще се стрема и аз. И анализа, който вие направихте, ми дава право да кажа това. Основните изисквания за почтенност, за човешки права, те трябва да бъдат основа на нашата външна политика. Разбира се, не е лесно те да бъдат отразени във всички наши външнополитически отношения, някои от които са извънредно сложни. Казвам това, защото че не съм отговорила на всички въпроси. Правя го, защото знам колко важно е да ви дам компетентно, добре обмислено мнение. И това, което мисля по един или друг въпрос, трябва да се основава на достатъчно информация, на разговори с хора, които познават проблема. И това, това и ще направя. по отношение на нарушенията на международното право. Не съм сигурна, че го разбрах добре. За Куба се каже, че нещата се развиват. И едно от нещата, които трябва да вземем предвид, ме води към следващата точка. Има много неща, които са, не са статични. Не е лесно да се даде отговор само да или не. Затова е много важно да видим какво се случва в света, какви процеси протичат и да можем да реагираме и в комисията, и в съвета, и в парламента. Дали става дума за Хондурас, дали става дума за намеренията на президента Обама, дали става дума за Афганистан и Пакистан. Нашите действия трябва да бъдат добре обмислени и разумни винаги не трябва да изпускаме от взора си онва, към което се стремим. Бях попитала дали ще присъствам на срещата на върха Европейски съюз Украина. Няма да бъда. Причината е, а, че това съв... тази среща съвпада с първата ми възможност да присъствам на заседанието на НАТО и да се срещна за първи път с държавния секретар Хилари Клинтон. Ще има кой да ни представи на срещата о края на Европейския съюз. Аз това време ще разговарям с госпожа Клинтон. Още много може и трябва да се направи за нашите отношения с Русия, за изпълнение на плана Саркози от миналата година – за подобряване на нашите отношения с всички страни, било Западните Балкани, било на изток. Когато идвах днес тук, както вече казах, беше преди всичко, за да чуя вас. Това не е изслушване за мен. Това е първа среща с вас, както и казах, на председателя на вашата комисия. Искам колкото може по-скоро да се срещна с вас. Не защото съм в състояние да отговоря на всичките ви въпроси, но защото за първи път искам да се използвам от тази възможност. Искам да чуя какво вие мислите, първо, и второ, за да покажа колко важен за мен е парламента и колко високо целя неговата роля. Разбира се, това не е последният път, когато идвам при вас. Ще се срещаме често и едно от предизвикателствата на моята работа е как да си подготвя графика на срещите през тези пет години. Ще има а, много а, и различни а, поводи да се срещаме. Сега, за това, че нашата работа трябва да поставя в центъра интересите на гражданите. Прави сте. Ако не съм го споменала, трябвало е да го направя. Съжалявам. Става дума за една истинска възможност да работим с гражданското общество. И в никакъв случай не подценявам а, тази работа. Нямам все още а, а, служба, нямам кабинет, нямам екип. Аз наследих един бял лист, ако искате да знаете. И направила съм едно-две назначения, имам някои идеи, но в момента все още не работя в кабинета на комисара. Работя с колегите, с които работих до сега, които ми помагат. През свободното си време се опитам да не изоставя а, а, портфела на комисар по въпросната търговията. Тоест, аз съм а, сега за сега сама. Това не е извинение, това е реалността продължаваме да се опитваме да разберем какво всъщност значи, изисква от нас Лисабонският договор, какво значи той за ротационното председателство, какво изисква от нашата работа. Така че не е удивително, че не мога да ви дам свързани последователни органи на, от, отговори на всички въпроси. Разбира се, аз, когато идвах при вас, додох, за да се обърна към вас за вашата помощ, не за да отговоря на всички въпроси. Господин Ламсдорф, през януари ще имате ли конкретни въпроси? Да, през януари ще бъде по-друго. Тогава ще имаме много по-голяма възможност да се изследва и да се разисква о какво възнамерявам да направя. Но както вече казах, онези, които са тук, вече знаят, че тогава ще имаме възможност да разговаряме в по-конкретни подробности. Така, по отношенията на отношенията ни с Русия и Съединените щати. Прагматизмът е основен елемент. Докато не бях, докато знаех, не знаех къде да седна. Където и да седна, знаех, че ще ми бъде трудно. въпросът е не къде се да, а как вие гледате на мен, как съветът и как комисията ме гледат на мен. Тази работа никой до сега не е вършил. Започвам от нула. Помагайте ми, а разчитам на това. Това е демокрацията. Работете, за да работим заедно. И като а, трябва да кажа, че задачата, която ни предстои, не е, е, е невъзможна. Тя е просто много голяма, много тежка. Чрез разговори, чрез преговори е, и чрез много часове, е, е, когато работих за приемането, е, за ратифицирането на договора от британския парламент, всичко това ще влезе в играта, всичко това ще бъде от полза, но се нуждае и от вашата помощ. Благодаря. Bene. Grazie signor Ashton. Eh, come ha detto... Благодаря, леди Аштон. Както казахте, това е първата среща. Ще има и други. През януари ще имаме официално изслушване, когато ще можем да се върнем към празнотите, да попълним празнотите в нашия днешен разговор. Още един път ви желая успех във вашата работа. Разширеното бюро ще заседава след потен след 5 минути.